Uh, Уважаеми колеги, бих искала да започнем. Ще помоля докладчика да дойде при нас. Първо, процедурен въпрос. Да, госпожо председател. Мисля, че би трябвало когато членовете на Европейския парламент не проявяват интерес, заседанието да се анулира, тъй като когато камерите показват празните места, това не е никак добре. Когато имахме форума за Унгария, всички бяха тук, а сега ги няма. В крайна сметка ние говорим за нарушения на човешки права, за много важни въпроси и на мен ми се струва ужасно, че имаме присъствие от 10%. Самата аз, вижте, така или иначе това не е процедурен въпрос. Напълно съм съгласна с вас, че е много тъжен факта на отсъствие на наши колеги – но мисля, че ние трябва да задаваме своите въпроси. Няма значение колко сме на брой, когато ги задаваме. Освен това, сигурно сте разбрала вече, че предишните ни оратори бяха много доволни от възможността да дойдат тук и да говорят с нас. Затова не може да става и дума за анулиране на заседанието. Ще поканя докладчика и гостите, но първо нека обясня как ще организираме своето заседание този следобед. Има една малка промяна. Сигурно колегите няма да са особено доволни. Е, аз съм виновната. Ако сте недоволни, поемам си отговорността. Също времено. Трябва да ви уведомя, че единствено докладчика и докладчиците в сянка ще имат право да задават въпроси. Госпожо Мурхай, знам, че вие говорите от името на независимите. Вие също ще имате думата. Иначе единствено докладчиците и докладчиците в сянка ще имат право на въпрос в рамките на максимум 2 минути. И тук ще бъда безжалостна максимум две минути, също така и за отговор на въпросите. Възможно е след това да се зададе последващ въпрос в рамките на максимум една минута, така че имаме по 6 минути на оратор. Само така ще могат да се зададат конкретни въпроси, да се дадат конкретни отговори и да приключим на време. Разбира се, ако ни остане време, ще дадем думата и на други членове. Знам, че това не е най-добрият начин на работа, но само така ще успеем да проведем смислен дебат. Тъй като миналия път хората си зададоха въпросите, но нямаше време за отговори. И тъй, сега ми е много приятно да кажа добре дошли на господин Херд Стандарт, който е заместник-председател на службата за услуги към Belgacom. Също така приветствам господин Франк Робен, от Комисията за защита на правото на личен живот в Белгия. Те ще говорят за досието Belga.com. Няма как да кажа добре дошли на господин Лобан, тъй като тук виждаме политиката на празния стол. Представители на холандското правителство и на други правителства също са отказвали преди да присъстват на наши заседания. Те не се държат особено отговорно спрямо европейските граждани. Първо ще дам думата на господин Либарт и господин Стандарт за въпроси и отговори. След това заповядайте. Е, Благодаря. Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги. През септември Белгаком каза, че ще предприеме много сериозни мерки вследствие на хакване на система. Е, тази Ситуация бе описана в пресата надълго и на широко. Благодаря за поканата днес. Аз мога да по- по- опиша накратко настоящата ситуация. Надявам се по този начин да допринесем конструктивно за цялостния дебат. И така, ще следвам хронологията на събитията. На 21 юни тази година експертите от Belga.com установиха аларма. Бе установено, че в IT мрежата има вирус, има зловреден софтуер. На 24 юни се свързахме с експерти от Fox IT. Започна разследване. Първите заключения бяха е, издадени на 2 юли. Оказа се, че има хакване от е, атака от непознат вирус. На 19 юли Белгаком е, заведе оплакване срещу непознат извършител в прокуратурата. Прокуратурата започна своето разследване с, е, с, заедно с гражданските и военни IT служби. Белгаком сътрудничи също в това разследване. Надявахме се да може да уточним какъв е точно вируса, да видим дали са засегнати данни на клиенти, но не успяхме да разберем дали това е така или не. Видяхме, че вирусът може да се намери само във вътрешната мрежа, а не в телекомната или мобилна мрежа на Белгаком, както не и в стационарната мрежа. Явно данни на клиенти не бяха засегнати. Проведохме много сериозен мониторинг, е, опитахме се да проследим последващи действия на хакерите. Бяхме в контакт с експертите, с съответните служби и се опитахме да изготвим обща стратегия за преодоляване на грешки. В началото на септември можахме да локализираме вируса и да го елиминираме в сътрудничество с Fox IT. Оказа се, че нашата акция е била успешна и на 4 септември имахме зелена улица за почистваща акция, която на 4 и 15 септември бе проведена. 26 600 IT системи има в Белгатом и бе намерен вирус в 124 системи. Тези системи бяха прочистени, вирусът е елиминиран, така че операцията бе подготвена много основно и бе проведена за, с успех. Трябваше да бъдат проведени много строги мерки и благодарение на тях успяхме да осигурим нашите услуги и да запазим интересите на нашите клиенти. В момента надзираваме системата, имаме план за превенция. Цялата IT мрежа непрекъснато се сканира за евентуални вируси и нападения. От този случай насам не са установени вируси и атаки, естествено и в бъдеще ще останем бдителни. Сега по отношение на правните разследвания, на съдебните разследвания, надяваме се да разберем кой е, стои за тази атека и какви са мотивите. Има много спекулации, има много предположения под повод на този инцидент. Е, тя са, те са ви познати от медиите, но ние не може да потвърдим нищо, не може и да отхвърлим нищо. Аз не мога да потвърдя или да дам информации, които могат да накърнят делото, хода на следственото дело. <clears throat> така че, моля ви за разбиране, не бихме могли да излезем с информация, която ще повлияе на сигурността на информационната система на Belga.com или пък ще осуети хода на делото. А сега с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси. Uh, much, Благодаря, господин Стандарт. Следващият оратор е господин Либерт, генерал-секретар на Белгаком. Благодаря, каза генералният секретар. Аз няма какво да добавя. Председателката. Добре, тогава минаваме към дискусията. Господин Мораз. Благодаря господин Стандарт и господин Либерт. Нека... Благодаря и на двама ви. А нека започнем с делото. Най-напред благодаря ви, че сте сред нас. Вие се отнесохте до прокурора след атаката, но какво се случва в момента, искаме да разберем, доколкото може, до каква степен е била засегната Белгаком. Моля ви, за колкото се може повече информация. Какво се е случило? Разбираме, че не може да кажете много по повод на съдебното дело, но след като сте се обърнали към е, прокурора, явно има данни, на които можете да стъпите. Има предварително следствие. Може ли просто да кажете, да опишете казуса, с как, в какво се състои той? Явно имало е атака, имало е хакинг, но е, какви са всъщност обвиненията? Просто да ни дадете една представа за общата картина. Белгийският министр-председател говори за, говори за нападение, за атака върху целостта на белгийски фирми. Колко, колко сериозна е била атаката? Може ли да ни кажете как вие възприемате и определяте тази ситуация? Искаме да разберем а, какви са последствията за вашата компания? До каква степен е накърнена целостта, репутацията? Естествено, Белгаком е голяма белгийска компания, но също така тя обслужва и европейските институции, обслужва инфраструктурата на Белгия, така че фирмата е много важна. Благодаря, казва председателката. А ако надвишите времето си, колеги, ще ви го взема от последващия въпрос. Отговор. Ще се спра на елементите по съдебното дело. Нещата стоят така. Когато един телекомуникационен оператор е атакуван, той трябва да обяви тази атака трябва да се отнесе към съдебните органи. Това го сторихме, веднага щом разбрахме, че става дума за организирана атака върху нашата система. Факт е, че подадохме жалба, не означава обаче, че ние като компания знаем кой стои за тази атака. Не знаем. В Шпигъл се появи една акция, е, извинявайте, една статия, но данните от нея не знаем, не може да потвърдим. Това трябва да направи съда, трябва разследването да излезе с някакви факти. Ние не може да се произнесем по, по този въпрос. Сега по отношение на европейските институции мога да кажа, че само този зловреден софтуер бе намерен в нашата вътрешна информационна система. А има разделяне между нашата вътрешна е, система, мрежовата система и мобилната система. Там няма зловреден софтуер. Така че до момента няма индикации за това, че наши клиенти или данни на наши клиенти са били засегнати. И може би да добавя, че елементите на самата атака до 24 септември бяха под съдебна карантина. След 24 септември можехме да обясним някои елементи на компетентните власти. Тук става дума за определени индикатори, за подписи и външните елементи, които бяха използвани при атаката. Те, тези елементи бяха а, предоставени на полицията и други компетентни служби. но вашите институции не са информирани за всички елементи, които би трябвало да прегледат дали вашите системи са нападнати от подобни вируси или от същия вирус. Ние видяхме, че този вирус не е преминал в системите на клиентите или на, в, европе, в, в системите на европейските институции. Господин Фос, благодаря. Благодаря за вашите описание. Всъщност, вие до някъде отговорихте вече на моя въпрос. А въпросът ми е, до каква степен аз не съм експерт в тези въпроси, но ако знаете ли на къде Можете ли да проследите какво се случва с нападнатите, с засегнатите данни и данни с какво качество са били засегнати. Дали това са свързочни данни или, или са данни с определено съдържание. И пред, при предположението, че атаката идва от Великобритания, има ли някой, който е поел отговорност или има ли някакви ам, някакви контакти, които да са последвали именно от Великобритания с към вас или нещата са само а, в областта на спекулациите? Мога да кажа, наистина никой не се е свързал с нас от тогава. Никой. Ние просто може да се осланяме от фактите, до които самите ние имаме достъп и няма до момента индикации за това, кой би могъл да е извършителя или пък каква информация би могъл да е прихванал извършителя. Искате допълнителен въпрос да зададете? Господин Фос, значи може да се изходи от презумпцията, че Атаката идва от е, други държави. Може да идва и от други държави. Медиите говорят за Великобритания. И сега за качеството на тези данни. Може ли да се твърди, че тук става дума е, за частни са лични данни или пък са данни е, които имат отношение към определени а, метаданни. А, не може да дадем повече информация. Не сме видели, не сме установили аномалии, свързани с други мрежи или, мрежи, или данни, които се разпространяват в рамките на наши мрежи. Имаше аномалия, установена в нашата вътрешна информационна система. Т.е. може да си представите Windows серверите с приложенията като Office, е, неща, които използват нашите сътрудници. Сега на вашия въпрос, на първия въпрос. Откъде идва тази атака? Няма факт, който да ни поведе в посока на извършителя не знаем и какви данни може да е прихванал извършителя. Благодаря, казва председателката. Аз, ако нямате е, против, ще говоря на, англи... на, да, на холандски. Говорихте за експерти. Откъде идват тези експерти от Европейския съюз или са белгийци? Казахте, че не знаете кои са извършителите и какво са целели, но системата на Европейския парламент също бе нападната през 2011 година може, може да има тук пръсти някаква тайна служба. Казахте на 14-15 година е, на, е проведена прочистваща, прочистителна акция. Наистина ли е така, това е така? Сиско Коротас се споменава, ние също използваме Сиско в Европейския парламент. Миналата седмица гласувахме за пренос на данни към щатите. Значи данните могат да са в ръцете на американците. И един спекулативен въпрос. Може ли да обясните защо кода на британския на британските тайни служби е операция социалист? Отговор. На първия въпрос. Да, това бяха експерти от Belga.com. Работихме с нашите доставчици. Това бяха HP и Hewlett Пакърт и Microsoft. И ставаше дума за вирус, за зловреден софтуер. Така разбрахме, че за това става дума. Но информирахме за алармата и нашите доставчици и заедно с тях можахме да категоризираме вируса. Установихме, че това е една много висококачествено зловредно приложение. Сега за вирусите. Това е информацията, която беше предадена и от Европейския съюз има определени начини, има определени начини на действия, които са сходни, е, има сходни характеристики с атаката от 2011 година върху парламента, но повече доказателства нямаме. Сега на по-нататъчните въпроси. Да, нашите системи сега са чисти. Ние непрекъснато ги сканираме, но в момента те са изчистени, нямаме вируси, нямаме е, вируси и в Ротерасиско. На следващия въпрос. Е, Белгия, Белга.ком няма, не е поела инициатива за пренос, за, за трансфер на данни към щатите. Ще ви дам списък. И сега за операция Социалист. За това говори Шпигел, но това, са, това е една от всичките хипотези. Не може да отхвърлим, не може и да я потвърдим. Председателката благодаря Жен Албрехт от Зелените. Благодаря. Нека кажа, че е абсолютно неприемливо, че няма представител от главната квартира на Британската правителствена комуникационна служба. Това не е приемливо. Трябва да заострим вниманието на европейските правителства да реагират на това. Аз смятам, че не става дума за национална сигурност и последствията става дума за агресия в Европейския съюз и тази атака трябва да бъде обсъдена тук, в парламента, трябва да има реакция на нея. Ние трябва да настояваме да има последващи дискусии. Сега към моите въпроси. Благодаря ви най-напред за това, че дойдохте. Имам следния подробен въпрос по отношение на вашата вътрешна система за сигурност. Можете ли да кажете по какъв начин тя е била засегната, а именно вашата вътрешна информационна система? Как е била компрометирана тя? И на следващо място, има ли други е, ваши дъщерни предприятия като BCIS или други предприятия, които са били засегнати от атаката или биха могли да бъдат засегнати. И вие сте основният акционер на тези услуги, BCSA, дали те предлагат други услуги и кои услуги, дали те предлагат услуги на НАТО, Европейската комисия или парламента. Благодаря. Следващият оратор. Ik zal misschien eerst eh, antwoorden op uw Извинявайте, отговор. Сега, BCIS. На този въпрос ще отговоря. Mm-mm услугите функционират добре и това на международно равнище. Какво означава това? Услугите от е, BCIS, роуминг и други мобилни услуги представляват връзките между стотиците оператори навсякъде по света. Европейския парламент или Европейския съюз не са клиенти, ние сме, ние сме всъщност клиент на Бикс. Такава е констелацията. Да, Бикс беше част от Белгаком, е, това беше вътрешен отдел на Белгаком, но това преди, след август 2004 година, то е тъщерно предприятие. И този факт обославя връзката между информационните системи на двете предприятия Белгаком и Бикс. И имаше вирус, както при Бикс, така и при Белгаком. Това бе установено, това е така. Сега за евентуални последващи въпроси не знаем коя система е била засегната първо, дали тази на Бикс или на Белгаком. И аз искам да добавя нещо. Не знаем как се е случила тази атака. Не, не, не може да си представим, не знаем до момента. Сега, къде е била, къде се е намерил вируса? Във вътрешнията информационна система, както казахме. Но имаме ясно разделение между нашите мрежи, вътрешни и външни. Във външните мрежи няма нищо. Вътрешните системи, това са офисни приложения, това са приложения, които се използват от нашите сътрудници, то са вътрешни цели – но имаме Windows сервери, имаме Workstations, както казахме, при 124 системи намерихме вируси, работни станции и а, стационарни компютри. Ако се докаже, че тази атака, че тази, този нелегален достъп до вашата система идва от главната квартира на Британската правителствена комуникационна служба. Това какви последствия ще има за вашия бизнес и смятате ли, че е приемливо, че белгийското правителство не реагира? Не реагира по отношение на британското правителство след като е била накърнена вашата цялост. Eh, това е едно хипотетично изказване, в което се правят предположения. За това аз трябва доста внимателно да отговоря. Мога само да кажа това, което, бе, което каза нашия министър-председател. А то бе, че този инцидент е нещо, за което научихме, но Пресата твърди, че знае кой стои за тази атака. Ако това е така, разбира се, че Белгия ще реагира, но трябва официално да разберем какво се е случило. Екаре, няма представител на Екаре. Стигаме до госпожа Ернст Загуе. Ja, vielen Dank. Благодаря. Имам три въпроса. Но преди това, това не е дребно нещо. Е, на разрушена е системата на телефонната инфраструктура на, на една цяла страна, така че мащабите са огромни. Тук нямаме работа с е, треболия. Е, тук отново гражданите губят доверие. Добре, данните им не са застрашени, но това е друг въпрос. Така че имаме нужда да анализираме случая много, много задълбочено. И така, първият ми въпрос. Технологията на атаката в Шпигел прочетох следното. QI, софтуер за шпионаж. Какво знаете за този софтуер? Това програма ли е някаква? Кой е, <clears throat> кой е създал каква е информацията за тази програма? Освен това, вие казахте, че клиентите не са застрашени, но това не е достатъчно според мен като информация. Добре, вътрешната ви система е била засегната, но аз прочетох, че от 2010 година от 2010 година има проби във вашата система, а сега имаме 2013 година. Добре, но докъде е стигнало това шпиониране? Как измервате вашите щети? Е, вие все пак сте образували дело. И на трето място говорихте за план за превенции. Моля, обяснете в какво се състои това. Казахте, че всичко се контролира, че всичко е много сигурно, но това не ми стига като информация. Ако обичате, оточнете. Господин Либерт има думата. Що се отнася до самия софтуер, какво мога да кажа? Занимаваме се с наистина много модерен софтуер и хората, които са го разработили, най-вероятно имат най-различни възможности и способности и много експертни познания. Наистина, софтуер е много, на много високо ниво. Хакерите имат много ресурси зад гърба си. Това, което споменахте за 2010-та. Ние установихме наличието на този вирус в края на юни и предприехме всички необходими мерки незабавно – точната дата, когато за първи път е, е забелязано това в нашата система, трудно може да бъде установена. Е, съдебното диране се занимава с това по-настоящем. Що се отнася до превенцията, имаме нужда от много информация част от информацията, с която разполагаме, не е информация, която да можем сега да ви подадем. Но мога да кажа, че залагаме стандарти с други телекомуникационни оператори и обменяме най-добри практики, които съществуват по-настоящем. Допълнителен въпрос ли искате? Е, това обаче не е достатъчно, което казвате. Добре, казвате високо развит софтуер. Моля, обяснете какво означава това. Освен това, план за превенция. Добре, не издавайте всички подробности, но мисля, че е хубаво да, да ни дадете повече подробности. Надявам се да намерите начина по който да го сторите. Wat ik kan zeggen, dat is dat we inderdaad... De... Това, което мога да заявя пред вас, е, че почистихме това, което установихме като налично. Затворихме съответните пробивни. Сега правим мониторинг, който е изключително интензивен и много по-стриктен от този, който извършвахме преди. Големият проблем всъщност е, че като телекомуникационен оператор ние имаме много лични данни и като разполагащи с лични данни, ние сме длъжни да ги опазваме. Нашите мрежи трябва винаги да бъдат защитени по един адекватен начин. Днес мисля, че нещата са различни след този инцидент, защото имаме една намеса, един достъп, който идва от хакери, които разполагат с големи ресурси и с огромни познания и когато системите се опазват по адекватен начин, трябва да се каже, че няма е, никога да можем да бъдем сигурни, че ще бъдат опазени всеки, който разполага с много способности и много ресурси, би могъл да пробие системата. Тогава се повдига въпроса как може да се опазва мрежата на едно предприятие, на едно дружество, каквото е нашето. Тази дискусия не може да бъде оставена само в ръцете на съответното дружество или предприятие. Трябва да се има предвид какви са всички възможни превентивни мерки, които могат да се предприемат от репресивен, от, от какъвто и да е друг характер. Т.е. необходим е нормативен ред. Директивата, която вие наскоро сте одобрили, която е свързана с сигурността на мрежите, на информационните системи и така нататък. Ето това е една стъпка в правилната посока. Трябва също така обаче е, да видим дали на местно ниво, на национално ниво, на европейско ниво не може да се направи още нещо, да се предприемат е, допълнителни мерки в тази насока. Според мен трябва да има и обществени средства, които да бъдат заделени за това. Тайните е, служби или разследващите служби също трябва да предприемат мерки в тази насока. Госпожа Морвай, ние сме тук, защото пресата твърди, че Националната агенция за сигурност на Обединеното кралство е атакувала системата на Белгаком и така е нарушила вашите права като дружество и съответно е поругала всички институции на Европейския съюз. Представителят на Белгаком каза, че не е сигурно че Британската агенция за национална сигурност го е извършила. Аз съм юрист и се занимавам с наказателно право и трябва да ви кажа, че точно за това текат следствени действия, за това се събират улики и след това се води дело. Жертвата на едно престъпление обикновено е в много силна позиция. Каква е вашата позиция като белгаком, като жертва на това престъпление и като представител на отделните жертви, вашите клиенти. Каква е вашата позиция в тази, по време на, на, на това следствие? Какви стъпки сте предприели, за да установите кой е извършителя? Не смятате ли, че вашата роля на жертва, посредством вашите юристи, специалисти, да потвърдите или да отречете идентичността на извършителя. Обръщам се и към колегите тук. Европейският парламент, както и другите европейски институции, които са а, тук, защо не са представени с юристи и технологични експерти. На други заседания постоянно говорим за правата на жертвите, за съжаление. Те са много важни. Благодаря. И аз благодаря. Да, разбира се, че сте права. Права сте, че се носи огромна отговорност тук. А, също така и за жертвите. И точно поради тази причина предлагаме а, ръка за пълно сътрудничество с а, разследванията, които се водят. Ако питате какви са правата на жертвата в една такава процедура, то тогава ние сме подали официална, официално оплакване като потърпевши, което ни дава известни права. Не на този етап обаче на разследването. По-късно обаче очакваме да имаме такива, когато се предяват вече обвинения към предполагаем виновник. Тогава вече Белгаком ще има право на достъп до документите. Ето такава е процедурата в Белгия. Като жертва имаме право и ние възнамеряваме да се възползваме от всички тези права. Госпожа Морве има допълнителен въпрос. Морално и правно чувствате ли се длъжни да съберете всичките си технологични ресурси, експертите си, партньорите си в международния международен контекст, които да присъстват. Много съм изненадана, че на този етап не можете да, да предприемате действия. За мен е изненадващо. Предполагам, че има прокурор, който най-вероятно познава правото, но едва ли познава технологиите, а в случая много технологични познания са необходими. Вие сте фирмата, която ги има, вашите партньори също, така че вие трябва да бъдете активни, според мен. Не смятате ли? Да, точно така. Наистина. Носим голяма морална отговорност. Трябва да направим така, че извършителите а, да бъдат изправени пред съда. На този етап а, от а, следствието обаче ние все още нямаме достъп до всички документи. Това е необичайно наистина. Ние ще получим достъп до документите на по-късен етап. Това не ни притеснява, защото рано или късно ще ги видим. Но ние предлагаме пълно съдействие и външните експерти, които ние използваме в нашето дружество, също са дадени като възможност за съда. Съда може да се обърне към тях. Т.е. правим всичко възможно, за да може правосъдната система да изясни случая за да може и нашите клиенти, и ние, пък и другите дружества като нас да получат някакво обяснение. Благодаря, петима още са се записали преди, обаче да дам думата на останалите, искам да получа едно пояснение. Всички въпроси и отговори все още не ми е ясно дали, както пише в медиите, този който е пробил системата ви, е успял да слуша телефонни разговори. Да или не? Телефонни разговори в Европейския парламент. Да или не? Защото ако отговорът е да, то тогава госпожа Морве е абсолютно права. Ние също ставаме страна по това дело. Мога да ви мога да кажа, че до момента не сме имали никакви указания или показания, че това се е случило. Така, сега по минута и половина на всеки един от вас, за да може да получим и отговори. Три въпроса първо и отговори, след това два. Първите три. Ромеро Лопес, Гомес и Клас. Всеки за минута и половина. Ромеро Лопес е първа. Благодаря. Що се отнася до този вирус, който също не е ясен за нас. Ако наистина той е толкова напредничев, може би ще е полезно да разберем каква е тази технология, как изглежда. Хубаво е да имаме представа. Технологията, която са използвали за да пробият вътрешните ви системи, какво е целяла всъщност. Те са останали незабелязани, най-вероятно, или са искали да разрушат системата ви посредством този вирус или, или както и да се нарича. Ако не сте го забелязали преди това, според вас колко време е работил, преди изобщо да го забележите. Благодаря. И аз искам да кажа, че за мен е изключително цинично и европейско, и антиевропейско всъщност а, какъв е, имам предвид, отговора на британския представител. Не става дума за британска национална сигурност, а за европейска сигурност или несигурност, липса на сигурност. Обвинения от шпиониране от една а, сила към друга обикновено водят до война. Ако го нямаше Европейски съюз и това щеше да е сега така. Моят въпрос. Тази атака, това проникване, нарушило е личните данни на вашите служители във вашите системи или на вашите клиенти, може би не по телефон, но по СМС или телефон. На второ място, според вас, каква е била целтата, извинете, целта на този вирус, чисто просто да се разпространи злонамерено или пък имало някаква цел и каква е тя, например? да се мигрира, да мигрира информация от вътрешната ви информационна система към други системи, например, разположени а, в Националната агенция за сигурност на Обединеното кралство. И сега господин Клас, който е последен за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам още веднъж да обясня, че за мен е неприемливо, да се дава отказ за разговор с нашата комисия. Аз съм последния, който ще оспорва Европейския съюз или антиевропейски послания, но не може да се крием за принципа на субсидиарност в този случай, за да избегнем обяснения и да обясняваме защо една държава членка е такова друга. Моят въпрос към Белгаком е следният. Ще доведе ли това до преразглеждане на съществуващите програми, извинете, програми за силност в, европейски, в Белгаком? Имате ли планове да използвате по-активно тези външни телефони, е, експерти, които най-вероятно имат повече опит от е, вас. Е, ще участват ли тези експерти в, е, е, на постоянна основа при изграждането на вашата система, за да може по-бързо да се действа и да можете да реагирате много по-бързо? По първия въпрос. Личната ми хипотеза е, че този изловреден софтуер нямаше за цел да унищожи данни. Поне нямаме такива индикации. Не смятам, че има нарушения в данните и до ден днешен не смятаме, че има някакъв компромис с данните, на който и да било от клиентите. Нека обясня, че в края на месец юни установихме наличието на зловреден софтуер, но все още проучваме, за да видим от кой момент той е бил в системата. Е, в този момент не мога да ви кажа с точност. По втория въпрос за вътрешната защита нямаше зловреден софтуер в базите данни на клиентите или мрежовия сървър. С други думи, би трябвало да няма нарушение на лич... правото на личен живот на нашите клиенти. Имаше и друг въпрос. Кой стои зад тази атака? Мисля, че за сега не сме готови с заключенията. Мога единствено да кажа, че в Белгаком сигурността е изключително съществена. Тя се оценява всяка година. Както може да се очаква, предвидили сме и бюджет за това. Освен това, непрекъснато развиваме познанията си в областта. С други думи, този инцидент всъщност е, е от полза, доколкото ни показва как точно може да работи зловредния софтуер. И е тъжно, че се озовахме в такава критична ситуация, но пък излизаме по-силни от кризата. Наученото ще бъде заложено в бъдещите ни планове. Ние така или иначе бяхме предвидили дейности, които сега ще бъдат ускорени. Добре. Госпожо Гомес, кратък последващ въпрос, но наистина кратък. Извинете, аз не чух отговор на въпроса си. В резултат на действието на зловредния софтуер имаше ли копиране на данни? Данните може да не са увредени, но да бъдат копирани. Така че някой в правителствения информационен център, примерно, да подслушва разговори между високопоставени европейски служители. Да, въпросът ви е ясен. Ще ви отговоря, че не разполагаме с фактическа информация по настоящем, която да ми позволи да изляза със становище. С други думи, няма нито потвърждение, нито отрицание на една такава хипотеза. И тъй като господин Шродер не е вече в залата, господин Белет, последния въпрос, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря че вие приветствате и членове на комисията ИДРЕ. Разбирам вашето безпокойство. Казвате, че всъщност имаме посегателство срещу системата и единственото, което може да се направи е прочистване на системата след съответното събитие. Ако правилно съм ви разбрал, решението може да дойде само на по-високо ниво. Трябва да се обединят усилията. Но какво означава това на нивото на вашата компания или трябва да се отиде по-високо, да се работи с тайните служби? Как можем да направим нещо на европейско ниво, за да не се повтарят подобни случаи? Наистина, въпросът ви е изключително уместен. Струва ми се, че това, което можем да направим ние като компания е да защитим както трябва собствените си компютърни системи. Така или иначе, ние непрекъснато се учим, непрекъснато се подобряваме и обменяме експертност с водещите специалисти. Имаме и съответните структури, те са изградени и това е тяхната задача. Нека кажа, че в днешния ден защитата на економическите интереси в Европа обаче не е приоритет със същата тежест, като защитата на ресурсите. Струва ми се, че не винаги имаме достатъчен ресурс да се борим с пиратството, с посегателствата от този род, но ние бяхме засегнати от толкова сложна операция срещу нас, с толкова много хвърлен ресурс в нея, че се оказахме неспособни да се справим като дружество. Едва ли има компания или дружество, където и да било, които да издържат на подобна атака. Това означава от своя страна, че ще трябва наистина да се допитваме и да сътрудничим с други нива. Разбира се, ние разполагаме с цял набор от мерки, но наистина е необходимо да се проведе дебат, да се види какви биха били полезните мерки за компаниите, а и за съответните органи, кои от тях могат да се въведат на европейско ниво. Можем ли да сме напълно защитени от такива атаки? За жалост ще кажа, че атаката може да е на такова ниво, че нито една компания и нито един публичен орган да не може да издържи. Много ви благодаря. С това стигаме до края на дискусията по темата, но нека кажа, че след проведата се дискусия аз съм още по-озадачена. Имаме масивна атака и също време, но единствено вътрешните системи на Белгаком са били засегнати. Ако става дума само за вътрешните системи на Belga.com, защо тогава не можете да потвърдите или да отхвърлите факта, че има мигриране на данни, с други думи, прослушване на телефонни разговори? Защо единствено вътрешната система на Белгаком е станала прицел на атаката на трета страна? Тук нещо не разбирам, но ми се струва, че сигурно разполагате с доста повече от информация в сравнение с тази, която ни представяте. Така или иначе ми се иска в бъдеще да имаме много по-голяма яснота и аз отново бих ви поканила, така че да отговорим на повечето въпроси. Много благодаря. С това изчерпваме тази част от заседанието и преминаваме към следващата. Както ви каза господин Лобан, директора на правителствения информационен център на Обединеното кралство отказа да се отзове на нашата покана. Съответно, имаме и причините, затова преминаваме веднага към господин Франк Робен, от който всъщност представлява белгийския надзорник за защита на данните. Той също има думата по досието Белгаком за кратък увод. Благодаря ви наистина съвсем накратко. Има три точки, на които ще се спра. Първо ще обясня как работим и след това ще се, използвам от, ще се възползвам от възможността да кажа кои са научените уроци. В нашата комисия задачата е да проследяваме мерките за сигурност и да установяваме доколко те са ефикасни и доколко се прилагат най-новите технологии. По време на работата върху инцидента с Белгаком. Ние работихме заедно с компанията, разгледахме обширна документация. Разбира се, като се съобразяваме с търговската тайна, мога единствено да потвърдя, че веднага след съобщаването на фактите се подходи изключително професионално, за да се ограничат вредните последици. Всичко, на което сме свидетели до сега, показва, че личните данни не са компрометирани в голям мащаб. Това по темата Белгакома. Сега нека обсъдя въпроса в европейски контекст. Не би трябвало хората да се плашат от компютърните технологии. И не бива да се мисли, че всички сме изложени на постоянни атаки и така или иначе имаме нужда от тези технологии – И тук трябва да се мисли за една европейска стратегия за киберсигурност. Защото очевидно проблемът не може да се остави за решаване на отделните държави членки. Необходима ни е обща стратегия, която да бъде изпълнена коректно но за да се стигне до там, трябва да се мине през оперативни споразумения. Говорим за зловреден софтуер, не е изключено и други системи да са били атакувани и трябва да можем да се справяме по-ефикасно. Както някой посочи, тук ни трябва цял набор от мерки. Необходима е и съответната техническа компетентност, за да се знае точно какво се е случило. Не мисля, че Белгия може да работи сама е, и така да стигне до възможно най-успешния резултат. ние разчитаме и на допитването до специалистите по компютърни технологии, тъй като трябва да установим каква точно е била атаката. Но аз апелирам към вас като председател на комисията, мислете за решение на международно ниво, защото има неща, които отделната държава членка не може да направи сама. Разбира се, че имаме националната сигурност, но има и проблеми като киберпрестъпността, които надхвърлят националните граници, а по-настоящем няма европейски орган, който да е способен да предприеме ефикасни и бързи действия с съответните правилни инструменти. Докладчика, господин Море, заповядайте две минути благодаря ви, господин Робин. Благодаря, че сте тук. Не знам дали правилно съм ви разбрал, но останах с впечатлението, че проучването на Белгаком не ви удовлетворява особено. Бихте ли ни обяснили какви са точно вашите правомощия и докъде може да се разпростре собственото ви разследване? защото наистина тук е празния стол на господин Лобан. Виждаме, че ние не можем да принудим никого да работи с нас. Единствено можем да разчитаме на това, че те ще искат да ни съдействат. Ето и Белгаком ще ни предостави информацията, която желае, за да сътрудничи с нас. Но така или иначе, тук очевидно трябва да се помисли и за съдебната страна. Ние не разполагаме с достатъчно информация, няма кой да представи Обединеното кралство в този контекст. Същевременно имаме и независим орган, който извършва разследването. Моля ви, уведомете ни какво точно мислите за случилото се с Белгаком и как мислите, че ще се развият нещата от тук нататък. Да, вие засегнахте големия въпрос киберсигурност. И до някъде можем да говорим за киберзаплахата, но ми се иска да чуя по-подробно вашето становище. Аз вече обясних, че представлявам европейския надзорник на личните данни, така че моята задача е да проверя какво се е случило с личните данни в този случай на клиентите на Белгакон, дали те са били компрометирани. Иначе ние не разполагаме с правомощие да установим източника на атаката. Но възоснова на поставената ни задача и документацията, с която разполагаме, мога да потвърдя, че няма индикации за това да са били засегнати в голям мащаб данни на клиенти на Belgacom или тези данни да са били прехвърлени към някаква друга система. Иначе, тук има и други органи, разбира се, службите за сигурност, които могат да се занимаят със случайно. Нашата задача е единствено да установим дали са компрометирани данните на клиентите на Belgacom, което ми се струва, че не се е случило. Вижте, аз просто исках да съм сигурен, че вие ще внесете в нашата дискусия този допълнителен нюанс на независимото разследване. Не, че аз не разбирам ролята ви, но като че ли отговорите, които давате, водят до по-голямо объркване – но така или иначе чухме отговора ви. Благодаря за НП, господин Вос, две минути. Както разбрах, е, гражданите не са засегнати. Но нека видим международния аспект. В рамките на аферата Призма и нещата, които сочат от, Кросп... от е, Великобритания. Добре, няма за момента данни. Въпреки това смятам, че случаят има международна, международен аспект. Ако имате някаква представа за тези аспекти, кои са те според вас? Какви мерки биха могли да се предприемат, кои евентуални клиенти биха могли да са пострадали или да пострадат? Аз вече казах то някъде. Ние сме в състояние като национален орган да се погрижим за той местните системи да бъдат защитени, да бъдат контролирани. Но въпреки това смятам, че е необходимо да се предприемат допълнителни мерки, защото тук става дума за високо развити системи. Трудно е да се разбере даже какво се е случило, защото има нужда от, високо, от висококачествени знания, експерти. И тук именно имаме нужда от европейски компетенции. Добре, сега пострада Белгаком, но никой не знае дали в други части на Европа други системи не са пострадали, не пострадват в момента. А това е начин на нападение, който се повтаря. Начин на поведение. А, така че имаме нужда от една обща стратегия. Например, да знаем кои оперативни системи се засягат, кои оперативни системи се атакуват. трябва да имаме организацията за предприемане на бързи и ефективни мерки. Председателката благодаря, а сега докладчиците в сянка от името на АЛДЕ. Аз обаче трябва да кажа, е, обърквам се от това изслушване. Говорим тук за една масирана атака на много високо ниво а, проведена вероятно от правителство. Тя обект на такава атака може да е която и да е компания, но от друга страна, да, всичко е наред, няма прихващане на телефонни разговори, данни на клиенти не са пострадали, само вътрешната система е пострадала, обаче има едно наказателно дело, което е тайна, сега едното или другото е вярно. Или имаме една масирана атака, мащабна атака, която която провокира наказателно дело или пък е малък инцидент в рамките на Белгаком. Не може така. Ето, медиите докладват по случая, описват случая. Това не е просто измислица. Това не е достоверно. А, какво те... Какво се е случило всъщност? Добре, ние разбираме, че Белгаком не може да е, знае кой стои за тази атака, но, но не може и да се каже всичко е наред, само, трябваме, само ни трябва малко е, заостряне на законодателството. Ако така ще продължаваме, най-добре е да ходим да пием бира веднага. Tot heden is uh, Belgacom er uh, tot voor deze intrusie. Нека да кажа следното. До момента Белга Ком винаги се изправила с кибератаките. До този момент. Но в момента намерахме а, при 128 системи вируса. Как, какво може да направим? Искаме да разследваме фактите. Знаем, в пресата се разиграват много хипотези, има много статии, но, това си, но те си остават все пак хипотези. Ние искаме да стъпим на фактите. А фактите сочат, че не са засегнати данни на нашите клиенти – е, сега все още върви е, техническо разследване с съответните служби. И както казахме, ние подкрепяме тези разследвания всячески, но в момента може да говорим само за фактите. А сега, това според нас е сериозна атака. За първи път а, ние имаме вирус в нашата вътрешна информационна. Това е много сериозна атака. Така е. Но, в крайна сметка, мерките бяха предприяти. Това бяха правил, правилните мерки. Добре, казва председателката, какви биха били последствията за вътрешната организация и администрация на Белкаком. А, и отношенията с британски или други тайни служби? Мога само да повторя. За момента има само хипотези, но към... не мога да се произноса по хипотезите. Не е ясно, не е доказано каква е била целта на тази атака. Няма какво да добавя, казва колегата а, Албрехт от Зелените, господин Робен. Аз съм озадачен от вашия отговор начина по който казвате, че всичко е наред. Ние сме в криза. Вие знаете какво се, какво се случва с законодателството по защита на личните данни. Тук става дума всъщност за заобикаляне на това законодателство. Би трябвало да сте по-загрижен като член на Комисията по защита на личните данни. Надявам се това да не е общия, общата нагласа в тази комисия към законодателството. Въпросът ми. Вие казахте, добре, на европейско равнище има нужда от последствия да се разследва именно този или подобни инциденти. Белгийските власти, включително е, Комисията по опазване на личните данни, включиха и центъра на Европол и се обърнаха с молба за помощ. Това правилно, това го сторихте. Ние използваме милиони за обединяване на тези усилия на европейско равнище. Сега въпросът ми е, а какво вие всъщност направихте? Обърнахте ли се за помощ към този център или не? Ние си изпълнихме задачата перфектно, според мен. Обясних каква е нашата задача при защитата на личните данни. Според досегашната информация, според всички документи и доклади, не са засегнати лични данни. Това са резултатите на нашите разследвания. Сега откъде идва атаката? Каква е била нейната цел? За това е необходима високо развита система. Трябват ни експертни знания. Може би те ще дойдат от Белгия, от международната сцена, но това не е наша задача като комисия. Нашата задача е да видим дали законодателството по опазване на личните данни е било спазано. И това е било, спаз... и, и това е било така. Системите, които са били предписани, са били на лице, те са функционирали и в крайна сметка станите на гражданите са били защитени. Допълнителен въпрос от Албрехт. Аз се питам, как може да изключите изцяло личните данни в подобни казуси? Как може да ги как, как има ли улики за това? Е, откъде знаете кои данни са били засегнати и как със сигурност може да твърдите, че данните на гражданите не са били засегнати? Е, в момента аз не мога да го изключа, т.е. да изключа, че лични данни са били засегнати, но данните са били криптирани, които са прихванати и ние не може да пробием този код. Ние виждаме, че има данни, които са били трансферирани, които са били прехванати, но те не са много. Но за да разберем кои данни са били засегнати, би трябвало да дешифрираме тази високо развита техника. Е, това е техника, която борави с, високо, с много сложни криптирани кодове. Имаме нужда от много специализирани технологични компетенции. И когато може да дешифрираме прихванатите данни, тогава може да разберем а, какви данни са били засегнати. С абсолютна сигурност мога да кажа обаче, че според нашите резултати – Лични данни не са засегнати, но не мога да го твърдя със сигурност. Госпожа Ернст, благодаря. Значи, какво казахте до момента? Вие казахте, нито едно предприятие не може да се защити само. Трябва да помислим върху това. Второто – което казахте. Националните служби по защита на лични данни не, нямат много възможности да разберат какво се е случило, за това трябва компетенции на европейско равнище. Няма ли в момента технологии за защита на високо развити, високотехнологични кибератаки? Това е моят въпрос. Колко сигурни са системите на Белгаком? Това е вторият ми въпрос. И въобще, сигурността на телекомуникациите може ли да се гарантира от техническа гледна точка? Това е изобщо възможно ли? И по-нататък, какви одити са проведени по отношение на сигурността на Белгаком? И в, какъв времеви, в, какво, в какъв времеви график се е случвало това? На какви интервали? Кога е бил последния одит, кой прави тези одит, дали това е независима служба, независим орган и какво искате да предприемете, вадики се пулка от това, което се е случило. Сега вътрешната информационна система. Е, в Шпигел се говори и за определени сътрудници, Тоест, каква е ролята на вашите сътрудници? Как, как са засегнати те? Колко са? Какво се е случило с тях? Сега за фактите. Вие питате дали има 100% защита, дали кибератаки могат да се изключат. Мисля, че не могат. Независимо за какво тук става дума, какви технологии могат да се използват, чипове или други неща, не, могат, не може да се твърди със сигурност, че може да се случат такива неща. И щатите не могат да дадат гаранция. Може би на друго равнище би трябвало да се контролират нещата. Не. Не може да се изключи факта, че софтуер или хардуер, който се получава, така да се каже, отвън, от други, от външни доставчици, е, не може да се изключи, че в тези продукти няма интегрирани вируси или шпионски софтуер. Ние правим всичко, което можем, но няма абсолютна сигурност. А сега колегата от Белгаком има думата. Трябва да потвърдя. Сигурността на нашите системи, това е абсолютно ние ни приоритет. Ние работим на ти... мерките за сигурност, мерки за превенция. В... До сега имахме успех с нашите мерки, с нашите планове. Имаше атаки в миналото и ние можехме да ги отбием. Сега за нормите. Ние спазваме международни норми. Това са ИСФ норми. В нашите, центр... нашите центрове по данните са сертифицирани по ИЗО. Одити са правени. Това са външни аудитори. Имаме определени критерии и репери за одитите. Те се изработват на европейско равнище с предприятия, подобни на нашето, но е, сигурността не означава само технологии, не означава само структура и архитектура, това означава сътрудничество с е, държавните, националните служби, Сега, това, което сме научили до момента, ние всяка година го осмисляме и изработваме план за сигурност. Всяка година този план се актуализира. Значи имаме вътрешна информационна структура, имаме външна такава, имаме и облачна архитектура. Сега, как е се е случил пробива? Къде е най-слабата брънка във веригата? Не знаем. Няма просто данни. А, дали правим нещо в момента? Да, изготвяме допълнителни мерки, допълнителен мониторинг – Изготвяме технически доклад в момента. През октомври този доклад ще бъде представен на ръководството. Опитваме се да се извадим полки от тази криза, които да направят нашата работа в бъдеще още по-сигурна. И сега госпожа Марвой има думата. Uh, Благодаря. Благодаря на представителя на Комисията за опазване на личните данни на Белгия. Може би не съм ви разбрала правилно и затова искам да си поясня нещо. Е, казвате, че от една страна е ясно, че е имало е, атака срещу Белгийски телеком. От друга страна обаче няма никакви щети, които да са нанесени на клиентите. Т.е. това не е нещо, с което вие да се занимавате. Е, мислех си за един паралел, докато говорехте. Ако някой е, стреля в посока на определено лице и лицето не бъде ударено от куршум, Значи ли това, че нито полицията, нито агенцията за защита на жертвите няма да се намеси? Тоест, нищо не се е случило, съответно човек не е пострадал, може би трябва да се защитава малко повече, биха казали някои. Смятам, че ако това се случи, някой ще каже, че това е опит за убийство или опит за нападение или за атака. Така че това пак е престъпление и защо не се разглежда като такова? Още нещо искам да добавя и то е следното белгийските власти и най-вече прокуратурата има нужда от помощ при това следствие. Мисля, че комисията Либе и нашата процедура тук може да помогне. Има един много важен свидетел тук и него не сме го изслуш... и, той не е изслушан от прокуратурата. Очевидно е, че Едвард Сноуден знае много а, по този случай. Защо не поканим Едвард Сноуден да говори е, посредством скайп? Ще запишем казаното и ще го подадем е, пред Белгийската прокуратура като доказателство, което би могло да се разгледа. Оттам насетне вече, е, мисля, че ще бъде много по-лесно. Хубаво е да се помага. Нека да помогнем. Благодаря. Отлично предложение. Мисля, че Belga.com може да ни даде сигурна скайп връзка, за да говорим с Едуард Сноуден. Господин Ръбен. Благодаря. Извинявам се, ако нещо неясно съм казал. Има момента дело. т.е. първо текат следствени действия, след това ще има дело. Ще се види какво се е случило, кой е извършил съответното представление и какво ще бъде наказателството. Заедно с всичко това има комисия по защита на личните данни, която няма правни ам, правомощия, не може да налага санкции на, на никакъв фронт. Но, що се отнася до начина по който се използват лични данни, дали има или няма нарушение на законодателството за защита на личните данни. Тази комисия може да каже дали не може да бъде подобрено това законодателство, но това са отделни въпроси. От една страна тече такът следствени действия, от друга страна имате една комисия, която следва какво се случва. Тоест, ние се занимаваме с това, дали лични данни са били изложени на публичен достъп, Нямаме такива опасения по-настоящем. И след това, имайки предвид това, което прави Белгаком, за да избегне всичко това в бъдеще, мисля, че можем да сме убедени, че мерките, които са били предприяти от Белгаком, когато това е било възможно, ние смятаме, че те са били подходящи. Всичко останало е в ръцете на следствените действия е Белгийския съд ще трябва да реши. Не сме канили никой от. не сте поканили никой от съдебната власт, поканили сте от комисията. Аз ви отговарям като човек, който е член на тази комисия. И аз съм там единствено и само, за да видя дали законодателството не е нарушено. Няма тук никой от следствената служба. Това дело все още не е, е завършено, така че по него не може да се говори. Е, не е ясно това производство е, срещу кого се води. Така че е, имаме текущи въпроси по-настоящем, които не са решени. Благодаря, исках само да разбера дали вие смятате това за един казус, който е важен и трябва да го разследват. Един казус за нарушаване на е, това законодателство. Може би данните на клиентите не са изтекли, но те са били поставени в опасност. Не съм запозната, може би, много добре с правилата на, за работа на вашата комисия и за това да греша, но оставам с впечатление, че, или поне така си мисля, че това трябва да засяга вас, защото ако ролята на вашата комисия е да защити а, правото на лични данни на всяко едно лице, ако има такъв случай на заплаха на, за, на всички, то тогава това трябва да е нещо, с което да се занимаете вие. Не искам да отнемам повече време. Е, да, но за нас това не е много сериозно нарушение. Наистина обаче смятаме, че това е един случай, който показва, че трябва да има по-голяма сигурност. нямаме никакви доказателства, че има нарушаване на правото на лични данни. Да, има определено дело, което тече, но ние нямаме нищо общо с него. Няма по никакъв начин излагане на данните на клиентите на обществеността. Първо ще дам думата на докладчика, който има допълнителен въпрос. Един бърз въпрос ние разбираме ограниченията, пред които сте изправен, защото вие сте пред определен, от определена комисия, не сме поканили никой от а, съдебната власт, така. Има ли друга част от инфраструктурата на Белгия, който да има достъп до Европейския център по киберпрестъпност. Защото тук се оказва, че сме създали такъв център с Европол, за да се занимава точно с тези въпроси. И се оказва тук, че никой не се занимава с това. Няма държава членка, която да е подала оплакване. Никой не използва тази инфраструктура. Това една обща тема на всяко едно изслушване, което провеждаме. Така че, макар че вие сте в тази част, вие разбирате инфраструктурата в Белгия. Ние не ви викаме да давате свидетелства тук или а, да сътрудничите с нас. Просто кажете ни, има ли някой друг, който в момента да иска достъп до този център за киберпрестъпност, който за това в крайна сметка е създаден. Ако не го правите, защо не го правите? Не мога да говоря а, от името на белгийските тайни служби. Най-вероятно те би трябвало да се свържат с а, този център. Аз не, не съм искал такива мерки да се предприемат. Трябва да се разгледа кой какви компетентности има на европейско ниво и може би вие трябва да се занимаете с тази тематика. Добре, казва председателката. Господин Албрехт има процедурен въпрос. Много се извинявам. Искам да кажа следното. Тук то чухме, че е имало лог файлове, някои от журналистите го потвърждават, които съвсем ясно става, че британският правителствен и комуникационен штаб е инициирал тази атака. Знаете ли го? Знали ли сте го преди това? Явно това е факт. Очакваме по-голяма откритост от белгийските органи. Какво питате? Белгаком да потвърди ли искате или искате комисаря от комисията да го потвърди? Ами вие решете, но е добре да се спомене. В края на заседанието получаваме такова потвърждение и то от страна на журналисти. Добре, обръщам се и към двамата ни гости за потвърждение и накрая ще дам още време за въпроси. Ако това, което казват журналистите е така, то тогава наистина е разочароващо, че те получават информация преди Белгаком. Но, така както изглеждат нещата по-настоящем, ние нямаме никакви индикации кой е извършил това. нямам какво да добавя. нямаме такава информация. Добре. Сега ще дам думата на Сипа, Гомес, Ромеро Лопес на всяка по минута и половина. три въпроса и след това отново ще дам думата. Благодаря. Мисля, че Нещата са доста странни. Чуваме, че независимо кой е извършил атаката, е имал огромни средства на финансови, технически, организационни. Разбираме, че това не може да се случи от страна на един едно предприятие. В такъв случай, кое тайни служба могат да са го извършили? Или ако това не е е била частна фирма, ако не е била тайна служба, тогава се оказва, че много законодателства не се спазват, защото тук става дума за някаква организация, която действа незаконно. Сега в такъв случай какво може да се пред предприеме в един такъв случай? На следващо място. Добре, не са засегнати лични данни. Но може ли да се изключи при тези огромни суми и при тези огромни усилия, които са използвани за накърняване на целостта на системата на Белгаком? Тогава на целият този фон би трябвало да се каже, че в крайна сметка това е атака срещу гражданите, срещу една компания. Госпожа Гомес. You have said that you don't have evidence. Казахте, че нямате доказателства за прехвърляне на масиви данни. Имате ли доказателства обаче за селективен подбор или копиране или евентуален мониторинг на данни, да речем на моите разговори или послания, е, извинете, смс-ите, които пращаме на децата си. Изключително важно оточнение е това. Не говорим за масиви данни, говорим за наблюдаване на конкретни индивиди, Ако никой не е оповестил всичко това пред Европол и Центъра, аз съм клиент на Евро на Белгаком, аз съм готова да го направя. Нека да го направим ние. Не сте държава членка, госпожо Гомес. Госпожа Ромера Лопес има думата за минута и половина. Благодаря. В нашата комисия, в други случаи, сме обсъждали значимостта на криптирането и лабораториите за дешифриране. Искам да попитам, кои лаборатории в Белгия работят сега по тази тематика, къде се извършва дешифрирането и криптирането в Белгия. Те носят голяма отговорност, трябва да знаем кои са. Трябва да имат и специален сертификат, така че, за да, за да можем да, да сме сигурни, че уменията им отговарят на изискванията. Същите ли са те, които се използват от американците? Това е информация, с която трябва да разполагаме. Ето имаме три въпроса. Сега ще дам думата на господин Робен и след това ще дам думата на Белгаком, ако те искат нещо да кажат. Благодаря ви. Ще отговоря в обратен ред. За зашифрирането на данните трябва да обясня следното. Когато става дума за прехвърляне на данни, е необходимо да се знае, че се прави криптиране на тези, които са прехвърлени. След това те трябва да се дешифрират. И техниките, които се използват при криптирането, всъщност прикриват следите на данните, които са били прехвърлени. Така или иначе, аз не бих казал, че Белгаком е извършила по някакъв неподходящ начин обработката на данните, които съхранява, но същевременно е възможно тяхното изтегляне. Сега аз ви представям единствено актуалната ситуация и казах, че за момента можем да кажем, че едва ли са били засегнати личните данни на клиентите. Дали е имало селективност, например по отношение на проследяване на комуникацията чрез електронна поща? Не е изключено, но имайте предвид, че това са толкова големи обеми данни, че едва ли може да се предполага подобно нещо. Белгаком Единственото, което мога да потвърдя е, че за сега няма факти, които да ни карат да мислим, че има някакъв компромис с данните на клиентите. Иначе съдържанието на информацията и доколко целенасочена е била атаката е нещо, което ще продължи да се установява. Преминаваме и към въпроса, кой стои за тази атаката. Дали това са секретни служби или не, самият аз не знам. Така или иначе, всичко, което мога да кажа, че е използвана изключително добре развита технология. А иначе, кой извършил атаката, за сега не мога да кажа. Фактуална информация за това нямаме като подчертавам фактуална. Много ви благодаря. Ще видим дали някой друг ще може да ви помогне с експертността по криптирането. Заповядайте процедурен въпрос или политически. Защо имате проблем с политическите ли? Мисля, че и аз и вие вярваме в политиката. Но така или иначе процедурен въпрос към господин Амблехт. Струва ми се, че така или иначе медиите предоставят някаква информация. Казва се обаче, че тази информация е всъщност нищо повече от някакви слухове. Ами в такъв случай, защо ние не предоставим информацията? Ето да вземем сноуден, да използваме реален свидетел и след това получената информация да се предаде на прокуратурата. Не мисля, че това надхвърля нашите правомощия, по-скоро ще помогне на наказателното разследване. Е, мисля, че ако правим това, ние едва ли не вършим работата на прокурора. Сега заключителните бележки. Мисля, че на края на разследването ще се стигне до основните констатации, но за сега трябва да имаме предвид, че хората, които са сред нас днес, не са задължени да бъдат тук. Те го правят, за да съдействат. Прима фация може да се каже следното. Белгаком се обърнала към Белгийската прокуратура. Имаме юридическа процедура и ние можем единствено да правим догадки, така както го правите и вие. Но като политици ние няма как да не правим и собствените си предположения – Същевременно няма как да видим развитието на обвинението. Необходим е допълнителния независим анализ на белгийските органи и информацията за него. Иначе разбираме, че държавите членки не използват достатъчно Европейския център за киберпрестъпност. Но така или иначе, мисля, че проведената дискусия беше много полезна. Вярно е, не чухме ясни отговори и все пак в заключение искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент, които останаха за дискусията четвъртък след обед. Благодаря ви, аз също като председател искам да благодаря на нашите гости. Ако сме ви затруднили с нещо този следобед, не го приемайте лично. Това, което чухме от вас, като че ли ни кара да си зададем още повече въпроси, но както и да е, ние не сме разследващ орган, нито някой тук полага клетва, че ще говори само истината. Доколкото разбирам, ако Белгийския парламент реши да направи собствено проучване, тогава вече вие ще отговаряте под клетва и няма да може да казвате, ами не знаем кой го направи, не знаем какъв е обема, не знаем в какъв мащаб. Едва ли ще може да се разчита само на предположения, ще трябва да се даде нещо по-конкретно. Благодаря ви. Следващото заседание е понеделник в 7 часа в Страсбург.